и е до, към правната комисия. Компетентната комисия е разпространила един текст за корекция на приетата резолюция от парламента в връзка с член 216, алинея 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Ще намерите информация за тази корекция на веб страница.